Guten Morgen, ich eröffne die Sitzung. Wir machen weiter mit dem Tag. Добро утро. Продължаваме с седма точка по дневния ред. Става въпрос за докладите на посланниците на Европейския съюз. Имаме писмо от комисарите Хани Мимица от миналия петък. Съжалявам, но по невнимание не сте го получили всички в почтенските си коти. Грешката е моя. Днес до края на деня ще ги получите. Много се извинявам на колегите от комисията. Просто документите бяха много и съм пропуснала. Аз лично съм приела за сведение този документ и чак с нощи забелязах, че единствено аз го притежавам. Добре дошли сред нас представителите на двете генерални дирекции, на които веднага ще дам възможност да представят документа. Кой започва? Девко, заповядай. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на френски. Благодаря ви, че организирате тази среща. Доколкото разбирам, сте се срещали с генералния директор на ДЕВКО относно резервите по отношение управлението на средствата от ДЕВКО за 2016 година, както и с комисар Мимица в рамките на процедурата за освобождаване от отговорност за 2016 година. Въпреки това тази среща е полезна, за да видим докъде сме стигнали, да направим един обзор по отношение на управлението на средствата. Така наречените система, докладите за системата за вътрешно подпомагане и управление на средствата бяха създадени за да подкрепят декларациите за гарантиране. Член 67, параграф 3 от финансовия регламент изисква от ръководителите на делегации да съставят такива декларации, в които посочват, че управлението на средствата е било правомерно и редовно и средствата са били използвани съгласно целите за сътрудничество за развитие но това надхвърля самата декларация. Искахме да създадем един инструмент за контрол на управлението, който да ни позволи едно проследяване в реално време. Това става съгласно информационната ни система. Прекрасно е, че днес имаме технологичните възможности, за да проследим развитието на ключовите показатели за ефективност и използваме тази система централизирано и по всички стъпала на организацията. Тези доклади, освен е, ключовете показатели за ефективност, обхващат и други елементи. По този начин се извършва оценка на управлението на средствата и сътрудничеството. Оценката се прави от делегациите. Такива елементи са политически диалог с партньорските държави, постигнатите резултати в сътрудничеството, идентифицираните от делегацията рискове и какви мерки трябва да се предприемат за тяхното ограничаване, мерките за познаваемост, разпознаваемост на нашите програми, как да се е, укрепи ефикасността на помощта по отношение на различните системи, разплащателните системи, всички елементи, е, които гарантират доброто използване на помощта. Прави се и оценка на стандартите за вътрешен контрол и ефикасността за систем... на системите за контрол и одит на системата, възможността да се определи управлението на човешките ресурси и накрая се прави един обзор, обзор на ключовите показатели за ефективност и декларацията. През декември месец даваме указания за изготвянето на докладите – те се изготвят от ръководителите на делегации през януари. През февруари на директорите на ДЕВКО ставят собствените си доклади на базата на докладите на ръководителите на делегации и на собствена информация. И през март месец се подписва декларацията от генералните директори и се изготвя доклад за колегиума комисари. Предаваме цялата информация на останалите институции, Европейски парламент, съвет, сметна палата. През юни 2017 година колегиума одобри годишния доклад на комисията. И след това предаваме подробната информация на парламента. Обикновено това става в екселски файл – и през октомври-ноември на базата на анализа на резултатите от 2016 година. Както казах, докладите на ръководителите на декларациите имат две основни цели. Първо, декларацията за уверението, в която се обхващат всички въпроси, позволяващи на генералните директ... на, на ръководителите на, дир... на делегации да подпишат а, съгласието си, познавайки цялата информация, да се знае, че тази декларация е надежна, да се знае, че е, финансовите, но и човешките ресурси са използвани за определените цели съгласно принципа на разумното финансово управление. И също така да се направи заключение, че вътрешните за делегацията контролни процедури гарантират редовността и правомерността на транзакциите, управлявани и извършвани от делегацията. По отношение на контрола на управлението, Имаме постоянен мониторинг, постоянно проследяване на показателите за ефективност на всички нива делегация, дирекция и генерална дирекция. Освен постоянния мониторинг, имаме тримесечни доклади, които се обсъждат е, сред ръководството на ДЕВКО – и на базата на това се предприемат действия заедно с делегациите или по отношение на конкретни показатели, за да може да се коригира ситуацията до края на годината, ако има голямо разминаване между показателите и поставената цел. По отношение на прозрачността, показателите се е, представят в годишния доклад за дейността на Генерална дирекция ДЕВКО и НИР. Е, заключенията се изпращат на Европейския парламент. И тук позволете да се отклоня като кажа, че след срещата и обмена на размяната на мнение между комисар Мимица в рамките на процедурата по освобождаване от отговорност, Имаше размяна на мнения с Европейския парламент и установихме, че имаме твърде ограничително тълкуване на поверителния характер на тези документи. Това, което се изисква в, в финансовия регламент е да не се разкриват елементи, които могат да са в ущърп на трети страни, но 99% от информацията в въпросните доклади може да бъде обществено достояние. И а, така, с оговорката, че определени елементи могат да останат а, поверителни, решихме през 2018 година да публикуваме всички доклади за 2017 година и да ги изпратим до Европейския парламент без условията за поверителност, така че да могат да се използват без никакви ограничения. Оставаме на ваше разположение, за да ви предоставим подробен анализ, ако го поискате. Какви са общите резултати за 2017 година, установени от делегациите? Те като цяло са добри. От 108 делегации, които трябва да изготвят доклад, 101 са постигнали резултатите за повече от 60% от ключовите показатели за ефективност. Тоест, само 7 делегации не са постигнали над 60% от ключовите показатели за 2016. Сега давам думата на колегата за подробни резултати за Генерална дирекция НИР. Благодаря, Лук. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вашата комисия за предоставената възможност да предоставя информация за резултатите за 2016. 2016 година за генерална дирекция НИР. За втори път едва нашата генерална дирекция представи информация в ключовите показатели за ефективност. За първи път ги представихме през 2015 година. Това беше нов елемент за нас. Генералната дирекция беше създадена в началото на 2015 година с сливането на генерална дирекция DEFCO и Enlargement, разширяване. Работихме с 18 ключови показатели за ефективност, а знаехме, че парламентът иска да предоставим информацията по всички 24 и това направихме за 2016 година. Ще отбележа, че това е наистина поучителен опит за нас. Работата се развива в действие действие и сме готови да отбележим напредък с всяка изминала година и се надяваме, че нещата ще се подобрят през 2017 година, когато ще представим доклада идната година. Ако трябва да представя какво е постигнато в глобален план, смятам, че резултатите са положителни трябва да отчетем факта, че наистина има подобрение за 20 от ключовите показатели от всичките 24. Ако разгледаме обобщения резултат за 2016 година, сме постигнали заложеното ниво на ниво генерална дирекция и успеваемостта е 83% в това направление. Изпълнението, ефективността през 2016 година може да се сравни с това, което сме направили през 2015 година, когато докладвахме по 18 ключови показатели и бяхме отчели резултатите за 12 от тези показатели, като е, резултатността е 67%. Ако разгледаме кои делегации не са постигнали реперите от 60% за заложените ключови показатели, виждаме една окоръжителна тенденция по-висок брой делегации отговарят на целите за повечето ключови показатели през 2016 година. В края на 2016 година измерваме показателите за 22 делегации. Само една не постига репера за 60% от ключовите показатели. Не е изненадващо, че тази делегация е именно Сирия. Ако разгледаме различните категории ключови показатели, виждаме, че в трите отделни категории е отбелязан напредък. На първо място за разумното, устойчивото финансово управление и ефикасното използване на ресурси за показател 1 има подобрение – Тоест, първоначалната прогноза, точността беше 91% през 2015 година, а за 2016 година тази ставка е 95%. Ако разгледаме сумата на предвари... старите средства за предварително финансиране има 33% намаление или почти 679 милиона. От 2 милиарда през януари 2016 на милиард и 400 милиона през декември 2016 година. По ключов показател 9 има намаляване от 376 милиона на 663 милиона. Ако разгледаме проекта на Светофара, това са ключови показатели, за които не предоставихме информация през 2015 година, така че това е нов елемент за 2016 година. Ако разгледаме показателите номер 5 и 6, те са насочени към развитието в бъдеще, т.е. евентуалната възможност за пълноценно използване на ресурсите и постигане на необходимите резултати в края на проекта. Ако разгледаме постигнатите нива, виждаме, че общия обем на проектите, които които са проблематични, възлизат на 36% от всички проекти в Генерална дирекция НИР. От всички 2149 проекта, 576 проекта или 27% са отбелязани като проблематични. Тук ще отворя една скоба, защото реперите са във връзка не само с проблематични проекти, а проекти маркирани с свет, светлините на светофара, т.е. в червено и жълто. Ако разгледаме репера, ще видим, че попадаме в репера и по двата показателя, и 5 и 6. Направихме анализ и това, което наблюдаваме е, че в доста случаи, когато разглеждаме проблематичните проекти, основното допускане в интервенционната логика е, в някои случаи е прекалено оптимистична. Това означава, че трябва да инжектираме малко реализъм за това, което реално можем да постигнем с тези проекти. Бих споменал и факта, че работим в някои части на света, където обстоятелствата са особено сложни и когато се сблъскваме с тези трудности, предприемаме корективни действия и когато е необходимо, променяме дизайна на проекта. Няма как да знаем преди да получим доклада в края на тази година как се е развила ситуацията и разбира се ще докладваме какво се е случило с тези проблематични проекти в новия ни доклад за 2017 година. Ако разгледаме следващата група от ключови показатели за ефективността на системата от контролни механизми, виждаме, че има по-висока ефективност и в това направление. Ако разгледаме показатели 12 до 20, виждаме, че през 2016 година нередовните, нерегламентираните плащания, които са предотвратени, е близо е милиард и 600 милиона. Това означава, че имаме повече допустими разходи в сравнение с 2015 година, където се, стойността беше 3.88%. И ако разгледаме последния набор от показатели във връзка с изпълнението на одитните планове 21 до 24, виждаме, че има три показатели в зелено през 2016 година и същата стойност стойност е 1 за 2016 година. И така, сега ще премина към нещо, което според мен е много важен въпрос, а именно какво правим с цялата тази информация, която получаваме във връзка с ключовите показатели и каква е позицията в рамките на делегациите и генералната дирекция. Казах, че а, правим тези анализи от, а, в рамките на последните две години от 20 на 24 показатели преминахме и подхождаме много сериозно в нашата генерална дирекция. И това е наистина един един поучителен процес. И непрекъснато работим да повишим информираността за ключовите показатели, така че те да бъдат адекватно разбрани. Имаме месечни финансови доклади и те отразяват цялата информация, която присъства на съпоставителните таблици. Динамичната информация през годината фигурира и в месечните финансови доклади. Те се обсъждат на високо ръководно ниво и се обсъждат и на заседания на ръководството на Генералната дирекция регулярно. Когато получаваме тези доклади през февруари, това, което правим е да направим задълбочен анализ. Провеждаме срещи аз и генералния директор с директора, който отговаря за съответния географски район и обсъждаме проблематичните области. В резултат на всичко това взимаме решения за корективни действия. Те се предоставят на делегациите. Това са елементи, към които трябва да се насочи особено внимание. Редовно провеждаме дискусии по резултатите с ръководителите на звената за договорите и финансовите аспекти в Брюксел и провеждаме редовни дискусии, когато имаме възможност, с ръководителите на финансовите отдели в делегациите и когато можем и с оперативните секции за всяка делегация. И всъщност миналия месец проведох такава дискусия с всички ръководители на отделите за договор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 бяха заедно за бивша Югославска република Македония. Обсъдихме ключовите показатели и какво трябва да се направи до края на годината, за да се гарантират по-добри резултати. Както казах, редовно провеждаме дискусии на по-високо ръководно ниво, но и резултатите от тези редовни дискусии се отразяват в писма, които се разпращат до съответните делегации. Например, поставяме голям голям акцент върху пълното изпълнение на редактирания, преразгледания план за финансово управление до края на годината и има сериозно откликване от страна на делегациите. Тук се намираме по отношение на ключовите показатели за DG NIR. И сега ще дам думата отново на Люк, за да се спре малко по-подробно на Девко. Благодаря. Също ще говоря в резюме относно ключовите показатели показатели за ефективност в дирекция, генерална дирекция ДЕВКО. Има постоянно подобрение в техните резултати, което е добре, защото когато се работи с ключови показатели за ефективност, работим по-съсредоточено. Тази година ни направи впечатление по отношение на сроковете за плащанията. За 2016 година имаше известни забавяния и тъй като си поставихме по-строги цели по отношение на сроковете за плащане, показателите отразяват спазването на условията в договорите с трети изпълнение, сроковете за регистрация на фактури от 7 дни и по този начин Девко в момента е на средната стойност за комисията. Така че ключовите показатели за ефективност позволяват да се съсредоточат усилията по-добре върху конкретните идентифицирани проблеми. За трите категории показатели се отбелязват на подобрения. По-конкретно ще на доброто финансово управление и ефективното използване на ресурсите на Европейската общност. Намалихме а, размерите на предварителното финансиране с а, около половина за 4 години. Оказваме се в е, една ситуация, в която се опитваме да изпразним ваната от водата, но тя е, се пълни по-бързо. Затова се стремим да не повтаряме грешките от миналото и да не се натрупват големи суми за предварително финансиране. По отношение на предишни е, договори, по които още са в сила, въпреки че дейностите по тях вече са приключили, е, намалихме ги от 19% за 2013 година до 15% за 2016 година. По отношение на системата за вътрешен контрол, измерваме колко са били ефикасни е, предварителните проверки. Например, те е, позволиха за 2017 година да се е, запазят 132 милиона евро, т.е. да не се изплатят тези 132 милиона евро за недопустими е, разходи. Целта ни беше от 2% и през 2014 година имахме неплащане за недопустими е, разходи, които, е, което възлизаше на под 2% от общите разходи. Също така има подобрение в плановете за одити. Всички показатели са отворени за тях и се е, спазват целите предвидени за планирането на одити по отношение на резултатите на делегациите. Първоначално 22 от 86 делегации не е, спазваха целите за 60% от ключовите показатели. Успяхме да намалим нали-, техния брой значително, благодарение на един мониторинг, който е много по-близък до делегацията. Географските дирекции определят конкретни планове за действие и работят заедно с делегациите. При някои от делегациите по разбираеми причини, свързани с политическата обстановка и сигурността, постигането на показателите е затруднено. За някои от тях резултатите са буквално на червено, но се търсят. Какви са причините за липсата на резултати и се стремим да ги поправим? Фъ триколор, c'est-à-dire le fait de по отношение на подхода с светофара. Всеки проект да се определя като зелен, ако е успешен, жълт, ако има някои проблеми и червен, ако е силно проблемен. Това е един изключително полезен инструмент. Благодарим тук на Европейския парламент да засилим анализа на този подход на светофара. През 2016 година за първи път направихме типология на проблемите, на причините за липсата на успеваемост на един проблем или за това защо не е постигнал заложените си цели. Освен това, искаме делегациите да посочат какви корективни мерки възнамеряват да предприемат, за да се справят с проблемите. Тази типология беше много полезна, защото ни позволи, както каза и Марк, да проследим логиката за намеса, която често беше в основата на проблемите в проектите. Така че трябваше да се засилят и да се подобрят мерките за подбор и идентификация на проектите за измерване на риска, да бъдем много по-реалистични по отношение на целите, които искаме да постигнем, за да можем накрая да имаме проекти, за които сме сигурни, че поставените цели ще могат да бъдат постигнати. Около 300 проекта са такива. Разбира се, има и други варианти. Има проекти в трудни политически обстановки или в страни с липса на достатъчно сигурност. Има проблем с управлението на средствата от страна на партньорите, но този подход беше много интересен. Разбира се, общата цел е да се сведе броя на проектите в червен зелено, макар и той да е вече доста нисък, около 4%, а репера ни е 10%. И разбира се да се намали, намали броя на проектите в жълто. И накрая, както вече казах, докладите за външната помощ и ключовете показатели за ефективност са много полезни елементи за изпълнението на проектите и за контрола на управлението на средствата, така че ще продължим да инвестираме в тази система. От година, година и половина насам имаме едно електронно табло, където в реално време се, следи, се следят показателите за ефективност и могат да се изготвят планове за действия, за да се преодолеят трудностите в областта на управлението на средствата. Така че ключовите показатели за ефективност вече са част от културата на работа в Генерална дирекция ДЕВКО и никога не, бъ... не, не се пренебрегват, когато трябва да се анализира резултатността на някакви проекти. Разбира се, те могат да се развиват. Те се изготвят, те се поставят, когато има конкретни проблеми, които да бъдат разрешавани и както и със светофара, е, където искаме колегите да бъдат възможно най-обективни, дори и в известна степен песимистични по отношение на мерките, за да може в крайна сметка да са правилно идентифицирани рисковите проекти. Така че е, ключовите показатели за ефективност не трябва да бъдат изключително добри, защото те се отнасят до онези аспекти за управлението, по които трябва да поработим все още. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Днес е специален ден. Много се радвам и смятам, че е много справедливо това, което посочвате, че инструментът е много полезен. Благодаря ви за а, работата, която извършвате с данните, след като поискахме това от вас. А, смятам, че беше много честно да изразите благодарност към парламента, нещо като предколеден подарък. Не, наистина благодаря защото целта ни е обща именно е да подобрим ефективността на средствата извън Европейския съюз и структурите за тяхното управление. Затова смятам, че тези а, доклади са много полезни, както и постоянния мониторинг, който упражнява комисията. Радваме се и сме благодарни, че а, дирекциите а, приемат сериозно нещата, особено DigiDev, а, DG NIR са просто на, поели по правилния път. Надявам се да стигнат до там, където вече са генерална дирекция ДЕВКО, за да покажем, че се подобряваме и че действително а, ефективно изразходваме средствата в една област много важна за Европа. Сега сигурно няма да се изненадате, че имам въпроси. Значи след тази оговорка бих искала и Главна дирекция политика за съседство и преговори за разширяване НИЕР да се доближи по начин на действие до Главна дирекция ДЕВКО, т.е. да има да, да представят и те консолидиран списък на дейностите и мерките. Това би било много важно за нас. Благодаря, че обръщате внимание, че и DigiDevco и DigiNIR ще го правят за напред. Сега да започна с главна дирекция политика за съседство и преговори за разширяване. Гледам делегациите червени, оранжеви, а, примерно делегации, за които не сме докуспали за ФИРОМ. 79%, друга делегация 73%, Сирия 69%. Армения 71% и Ливан 60%. Тоест над 50% от проектите в тези случаи са в проблематичната зона, да кажем, или фаза така че е важно Диджинир да ни каже какво предвижда да направи. Имам някои въпроси и във връзка с Албания. От докладите личи, че в Албания половината сътрудници, които работят по договорите, финансите и одитите, са сменени през 2017 2017 година. За това искам да попитам какво ще е последствието за Албания от тази смяна. От докладите става ясно, че са необходими преводачи, както и оперативни работници в областта на енергетиката и гражданското общество. В Сърбия има един проект с 145 милиона, т.е. 80% от портфела, което е в проблемна фаза. Нека да разберем какво е станало, защото това е голям сръбски проект. Кажете какво е станало. Турция, от... Тур... Турция като че ли няма проблем. А, може би това е делегацията с най-добрата практика. Правилно ли съм забелязала или имаме някакви специфични проблеми в Турция? Защо нещата вървят толкова добре там, въпреки политическата рамка, която ни кара да мислим по-скоро обратното? А, за генерална дирекция ДЕВКО искам да кажа, че много добре си върши работата. А, данните са ясни, прегледни и е хубаво, че съобщавате данни, които не са толкова благоприятни. Така расте доверието към вас. програмите е, не се идентифицират в списъка от проектите, програмите за финансиране трябва да седнем и да подговорим как да се извършва по-добре проверката в това отношение. Проблемите, които посочва ДЕВКО, със следните има повече от 10 делегации с над 60% проблемни проекти. При една делегация процента е дори 98, Йемен, Еритрея. Знаем, че е трудно да се работи в тези страни, но какво правите, за да помогнете на тези страни, за да се постигне по-добър резултат, защото 98% са вече близо 100% неуспешни проекти. Как се фокусирате върху тези страни? На второ място бюджетната помощ. Това е много важен момент. 10 от 15 проекта т.е. 15-те най-големи зелени проекта получават финансиране от а, а, бюджета, но 6 от 15 червени а, проекта също са бюджетни. 8 от 15 проекта с най-големите проблеми сумарно също са с бюджетно финансиране. Какво става в областта на бюджетното финансиране а, и какво води до влушаване на ситуацията, но сме ви благодарни, че излагате влушената ситуация и ни информирате за нея. А, и защо? Има някои страни, които в миналото не са били а, големи отличници. Имате ли някаква, някакъв черен списък или нещо подобно, или работата си продължава както до сега? А, за КПЕ 21 до 24 искам да попитам следното. Делегации имат, вижте кои са делегациите с най-голям брой предстоящи одити. Мадагаскар е сред най-слабите делегации и освен това от 2014 година не е правен а одит там. Защо? и какво правите по този въпрос, т.е. Да, да се подобри информацията. Централно Африканската република, Чад, Конго, да, трудни страни, но виждам, че са и сред най- че са най-зле с КПЕ. Има ли причина за влушаването на положението с одитите? Ще ви бъда благодарна за отговори, който иска той да започне. Госпожо председател, вие изредихте доста делегации, които имат проблеми с проектите. И няма как да навляза в подробности за всяка делегация, просто защото не разполагам с тази информация в момента. Но това, което сме направили е да проведем диалози с съответните делегации и подчертахме необходимостта да се предприемат корективни действия. Отбелязах си надлежно това, което казахте в уводните си изказвания за това какво е състоянието по отношение на генерална дирекция ДЕВКО и калибрираме нашата дейност с отправна точка добрите практики с цялата философия за КЕП КПЕ, разработени от Генерална дирекция ДЕВКО, тяхното изпълнение с оглед на това, което искаме да направим, а именно да наваксаме. Не мога да гарантирам, че това ще стане незабавно, но има категорична цел да се направи. Да, Имате а, право, в Турция има проблеми и предизвикателства. Сред тези предизвикателства, разбира се, е самото изпълнение на програмите. Тоест, а, там наистина има доста какво да се направи, но ситуацията в Турция е доста по-различна в сравнение с повечето други страни, защото в Турция работим по изпълнението а, от страна на страната бенефициер. Управлението се извършва от Турция българските власти. Ето защо това упражнение на базата на светофара не се изпълнява по същия начин. Става въпрос за цифри. Наистина имаме предизвикателства и се опитваме да ги отстраним. Правим всичко възможно, за да могат турските власти да ускорят изпълнението на програмите. Ситуацията в Турция е много предизвикателна в момента. Има редица обстоятелства, които влияят на положението и наистина става трудно за управление. Не можем да забравим, че имаме и механизма за бежанците в Турция. Миналата година стартира неговото изпълнение и това ще ще бъде част от данните за 2017 година, по-категорично, отколкото за 2016 година. По отношение на промените в кадрите в Албания. Всъщност това е един от аспектите, с който се сблъскваме в делегацията и аспект, който трябва да управляваме. Трябва да предприемем необходимите мерки, за да се гарантира, че това няма да се отрази на изпълнението на програмите. А и има много важни програми в Албания в момента и има важна политическа воля за работата в Албания и от страна на генерална дирекция НИР, в страната. Не вярваме, че тези промени ще имат дългосрочно въздействие върху изпълнението на програмите. Също така смятаме, че имаме компетентен ръководител на делегация там, а също така и персоналът, който ще застъпи, беше подбран много внимателно. Така че наистина да не се допускат пропуски за неща, които неразривно ще се случат. По отношение на Сърбия и проекта там, Perhaps I can come back when I've had an opportunity. Може би на по-късен етап ще мога да отговоря, за да си прегледам отново бележките, защото наистина тук на първи поглед не мога нищо да кажа. Ще дам думата междувременно на Люк, за да отговори на вашите въпроси. Председателката. Да, очакваме информация, защото това има пряка връзка и с освобождаване от отговорност и в писмена форма. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. В доклада ни става дума за 9 делегации, които не постигат целите в, в КПЕ. И от гледна точка на резултатите, гледаме 24-те показателя, не двата основни 5 и 6, отнасящи се до проектите и подхода светофар към тях. Дали проектите са в червено жълто или зелено. В доклада на комисарите Милица и Хан е, има повече внимание обърнато на, на показатели 5 и 6 и се споменават 10 делегации с най-висок процент в портфейла си, проекти класирани в червено и жълто. Е, имаме списък, започващ с Йемен, Еритрея, Ботсвана, Мали, Мозамбик, Гана, Мавритания, C'est une anecdote, je dirais, vu le... Лесото Мексико и Южен Судан. Dans ces cas, comme dans tous les autres KPI, on demande à la direction. В този случай по всички КПЕ искаме от географската дирекция и от делегацията искаме да се изготвят планове за действия. Правим го, независимо от това какви са причините. Е, в е, всички случаи делегацията трябва да може да ни каже какви мерки възнамерява да предприеме, за да се подобри положението. И това е цел на всички ключови показатели за ефективност. Не е просто да се постигнат някакви изводи, които да представим в Европейския парламент, а и да кажем какви планове за действие ще се приемат. По отношение на бюджетното планиране, въпрос, който поставихте. Именно тук трябва много да внимаваме как тълкуваме показателите за ефективност и различните цветове, с които обозначаваме проектите. Когато един проект а, се спира или се спира е, финансовата подкрепа по него или се спира тя временно, защото той не постига целите си, е, този проект се класира или в жълто, или в червено. Но парите не са били изплатени. Проблема е следния. Не са изплатени парите, следователно се е, създава закъснение в изпълнението на проекта и ако това закъснение е значително, проекта се класира в червено. Поради липсата на финансовата подкрепа и на числените закъснения, става все по-трудно да се постигнат целите. Но парите не са изплатени, т.е. тук сме защитили дънокоплатеца. И в рамките на подкрепата за бюджета, именно закъсненията в отчитането правят така, че проектите се класират в червено или в жълто. И също така програмите се посочват в списъците, защото това са най-важните програми и най-важните проекти, така че те се появяват в така наречения списък топ 10 в, на проекти срещащи затруднения. Относно планирането на одитите. Планираме ги за период от 3 години и измерваме е, проектите и одитите с е, системата N плюс N, е, година N, година N плюс 1, година N плюс 2. И когато има закъснения, обикновено те се дължат на закъснения в сътрудничеството и в възлагането на поръчките. Обикновено това води до забавяне и на одити. И когато положението е по-сложно, обстановката е по-комплексна, тогава и одита ще е по-комплексен, ще отнеме повече време, периода за размяна на информация ще е по-дълъг. И е, това е последица от трудностите при сътрудничеството като цяло. Това обаче може да значи, че целите не са били реалистични. И доброто управление предполага да се предвиждат реалистични цели. Така че искаме да имаме възможно най-фина оценка дали може да се извърши одит или не, съгласно предварително установения план – може да има и други причини, като например липса на персонал, липса на обучен персонал. И в такива случаи се стремим да приложим мерки, които да поправят ситуацията за всички КП. Благодаря ви. Благодаря за тези обяснения. Искам да поставя един принципен въпрос а, именно как подхожат към темата посланниците на Европейския съюз. За комисията е ясно. А, тези посланици, които всъщност парафират проектите до тях достигнали, че става въпрос за техен проблем, а не за проблем на подчинените им служби, макар че те, разбира се, се занимават повече с дипломатически въпроси, но финансовите въпроси са не по-малко важни за имиджа на Европейския съюз. И господин Багюр, във вестниците четохме напоследък, че има сътрудници на делегацията в Афганистан, които са участвали в някаква търговия на черно с алкохол. какви сътрудници? Местни ли или представители на комисията? За какво става въпрос по вестниците? Нека първо да започне господин Джонстън за посланниците на Европейския съюз. Uh, трябва да кажа, че съм наистина доволен от начина по който откликнаха посланиците на тази тема. Смятам, че все по-голямо е разбирането и това разбиране се покачва непрекъснато с течение на времето за значението на това да се гарантира, че всичко трябва да направи толкова добре, колкото е възможно, много често при трудни обстоятелства. Разбира се, и тези послания, които идват за резултатите от проектите, идват от посланиците и това е техен ангажимент за това, което се съдържа в тези доклади. И смятам, че доклада за управление на външната помощ е много важен инструмент за определяне на отговорността и повишаване на информираността по тези въпроси. Така че не се свеним, не се колебаем да мобилизираме посланиците ако и когато е необходимо, провеждаме редовни дискусии с тях по тези въпроси и Предстои среща с тях в началото на идната година и ще използваме тази възможност, както сме използвали и предишните такива възможности, да се върнем на темата и отново да подчертаем необходимостта от тези срещи. Не става въпрос за абстрактно начинание. Това е начинание, което гарантира а, отчетност, част от надзора и контролната дейност, които се упражняват от парламента и от комисията sur les euh, ambassadeurs de l'Union. По въпроса за посланиците на Съюза, След създаването на Европейската служба за външна дейност имаше период за адаптиране, защото е, посланиците дошли от комисията познаваха добре управлението на проектите, защото именно то, с това се занимаваха, а посланиците, идващи от държавите членки, по-слабо познаваха системата за управлението. В началото днес бих казал, че нивото на познаването и е еднакво. Когато 70% от една делегация работи по сътрудничеството, естествено това ще предполага много добро познаване на проблематиката. Разбира се, те, е, ръководителите на делегации също поемат ангажимент, тъй като подписват доклада в края на годината и декларацията за уверения. Освен това, след това комисията им изпраща документ, където точка по точка хваща всички въпроси от доклада за управлението на външната помощ и е, се пред доставят действия за справяне с ситуацията. Докладите и резултатите на делегацията се обсъждат на високо ниво между директорите, отговарящи за географския район и ръководителите на делегации. Това става на регионални семинари. Тогава се, се води диалог по отделна ди, ди, делегация, за да се разгледат бъдещите проекти, които в момента се идентифицират, но освен това се разглеждат и всички проблемни проекти, както и неспазните ключови показатели за ефективност. Следователно, прави се един общ обзор. Има и различни култури на работа сред посланиците, но, но като цяло те наистина познават колко, си дават сметка колко важно е сътрудничеството и разумното финансово управление, а и вие им припомняте колко е важно то. По отношение на Афганистан, за жалост не разполагам с тази информация. Не знам кога е излязла тя в пресата, но лично аз не съм я получил информация за трафик на алкохол от страна на афганистанската делегация. Следователно не мога да коментирам. Ще ви изпратим статията. Това е от преди 3-4 дни и тогава успяхме да прочетем много подробна информация в пресата за този случай. За това попитах. Добре, Какви са следващите етапи е, за докладите за управлението на финансовата помощ? Сега 60%, 60% е основния репер. Как ще продължите от тук нататък? 60% твърде високо ли е или как искате да се работи от тук нататък с е, бъдещите доклади за управлението на външната помощ? Благодаря ви за този отговор. L'objectif serait d'avoir 100% целта е 100%, е, 100 от е, ключовите показатели за 100% от, за всички делегации да са е, за всички проекти да са в зелено. 60% е прага, от който нататък се изисква план за действие за поправяне на ситуацията. Това не означава, че дори когато сме над 60%, не се прави нищо, ако не бъде постигнат даден, даден показател, напротив, прави се. И целта е 90, 9 делегации, които са под този процент от 60%, да повишат резултатността си. Но за следващите години, по-скоро 2019-2020, сигурно ще променим определени показатели, да се съсредоточим върху други проблематики. Тогава, вероятно, ще започнем с по-нисък процент, за да може някои делегации да постигнат по-високи резултати в проблемни за тях области мога да, подкрепя казаното от Люк, въпреки че реперът е 60% от КПЕ, трябва да бъдат постигнати или повече от 60%. Това е основната линия това не е целта, това е изходната позиция. И както показахме на слайда малко по-рано, има някои делегации, които имат повече от 90% за тези ключови показатели. Нашата цел всъщност е да повишим нивото за всички, но и да не поставяме конкретна цел, защото стои въпроса и за мотивацията. Да не залагаме цел, която в някои обстоятелства няма как да се реализира. Така че трябва да отчетем факта, че при някои обстоятелства за някои делегации ще бъде много трудно да отидат отвъд тези 60%. Но при други обстоятелства, когато делегацията функционира в рамките на една нормална среда, ако няма 60%, ще поставяме въпроси, ще изискваме информация от страна на делегациите. И ако позволите, ще се върна на въпроса за посланиците, защото обмислих допълнително този въпрос. Ако разгледаме а, въпроса за разширяването и региона на съседните страни, смятам, че това, което ни е помогнало за да внедрим повече отговорности на ръководителите на делегации, е, че сега има реално разбиране че външната помощ, средствата, които отпускаме за тези трети страни, са изключително важен инструмент в нашите взаимоотношения с тези трети страни. Това означава, че можем да упражним а, е, възможността да контролираме, насочваме промяната, която е добра за тях, но и за нас. И с това осъзнаване смятам, че се повиши фокуса върху подпомагането и разбирането, че трябва наистина правилно да се използват тези ресурси. Колегин Колегата Шмидт. Благодаря. Нямах намерение да взимам думата, но все пак ще кажа нещо. Не ми е много ясно това разпределение, бюджет на помощ за най-лошите проекти, за най-добрите проекти, това, което попита нашата председателка, но не стана ясно от отговорите. Също така искам да попитам а, няколко пъти споменавате, че една четвърт от проектите са проблемни, но те не ни струват нищо, защото не става въпрос за изплатени пари. Първо, искам да попитам, а, що е то проблемен проект – и на второ място и двамата оратори споменаха, че редовно водят дискусии на своето ниво, както и с другите нива. Според мен дискусии и проблеми не решават. Това, че отправяте въпроси към делегациите е хубаво, много мило, обаче по-важно е да получавате отговори. Така че не ми е много ясно кои са точно вашите цели, защото според мен целта би трябвало да бъде 100% квота. Не можем да кажем, ще се задоволим и с по-малко, защото нещата са сложни. Много добре знаем, че има трудни страни и по-малко трудни страни. Но това, което вие казвате, малко ми, е, ми така напомня е, е отговори да и не. Е, сега Посланниците трябва да се научат, делегациите работят добре, ама и те има на какво да се учат. Как ги съставяте делегациите, също не ми стана ясно. Значи, въпреки всички успехи, които аз не отричам, че сте а, постигнали, все пак би било добре да си поставяте малко по-амбициозни ангажирани цели, защото все пак става въпрос за пари на данакоплаците, за които носим отговорност. Мисля, че е малко немърливо отношение. Според мен в е, Европейския съюз понякога самият въпрос е отговор. Je, re, je réponds sur l'appui budgétaire, si vous voulez bien. ако нямате против, ще отговоря на въпроса за бюджетната подкрепа. Е, имаме два ключови показателя, измерващи две конкретни ситуации. Първо, дали има закъснения по проекта. Например, трябва през година N да се изплати определена сума предвид заложените цели, през годината N плюс 1 да се изплатят други суми, свързани с други цели. И един друг ключов показател измерва нашата оценка на способността ни да постигнем целите това измерване става за 3 години, но днес, предвид това, което се случва на практика, е, трябва да си дадем сметка, можем ли изобщо да постигнем тази цел. По отношение на бюджетната подкрепа, когато тя е блокирана, защото определени условия не са спазени и не може да се е, изплати съответния транш, тогава закъсняваме. Има закъснение, защото аз не мога да изпълнявам проекта. И дори да не са изплатени парите, ще смятам проекта за червен, защото няма да, съм, няма да мога да продължа да го изпълнявам. Освен това, ако не се изплатят определени суми, има риск след 3 години да не са постигнати определени цели. Дори и парите да са останали при мен. Така че, когато един проект е червен, има последици. В някои случаи това може да са финансови последици, в други случаи не са финансови. Но, така или иначе, ако един проект е в червено и продължава да бъде така, това означава, че целите за развитие не са постигнати. Това е ясно. Това, което сме искали да постигнем с нашите партньори, не е станало. Така че в връзка с бюджетната подкрепа. Дори и парите да не са били изплатени, проекта се смята за червен, защото той не може да се изпълнява. No, I, I endorse... Напълно подкрепям казаното от Люк. Смятам, че това е много удачно обяснение за това какво е положението, но трябва да бъде ясно, че в някои случаи при които проекта в началното си оформяне, и това визирах, когато казах по-рано, че разглеждаме тези ключови показатели, поставяме въпроси, и въпросителни за интервенционната логика, така че в някои случаи, по отношение на някои проекти, сме прекалено амбициозни. Това, което трябва да направим, е да направим разграничението между а, отпуснатите средства и приноса. Може ли да има цел, която да бъде е свързана с нашата намеса или пък за да допринесе за осъществяването на нашата намеса. И понякога това означава, че сме прекалено амбициозни, ако не направим това разграничение и а, работим по проект, който трябва да се преразгледа и да се река, прекалибрира това, което искаме да постигнем. Това, което искам също да подчертая е, че тази система на светофара – е естествена част от здравословното управление на целия този ресор. И ако това не съществува, много ще реагират, че това е система, която съществува в много бизнес сектори, как се извършва стопанската дейност. Системата на трафика, в зависимост от това кой показател взимаме под внимание, разбира се, се свежда до това да се отчете реалната ситуация. Дали има забавяне по проекта, има ли сериозен риск, че няма да постигнем целите по този проект и понякога това може да се дължи на наш пропуск или грешка, например прекалено амбициозни сме и понякога най-често по външни фактори. И ако разгледаме примера с бюджетната подкрепа по отношение на генерална дирекция НИР, там използваме бюджетна подкрепа и това ме връща на въпроса за Украина. Използваме такава подкрепа в страни като Украина. Там има определен набор от условия и те са свързани с това да се отговаря на законодателните задължения. Въвеждане на основни реформи в системата с други думи. Ако законодателната рамка не се прилага от радата в Украина, няма как да направим плащането. За нас това е разумно финансово управление. И това е лост, който имаме в ръцете си. Ако плащането не се направи тази година, няма да се направи и следващата година и няма да се направи до момента, в който не се изпълнят условията. Но имайки предвид всички тези фактори, трябва да отчетем, че функционираме и при други обстоятелства. Например, подкрепата на гражданското общество в трудна, тежка среда. И има много такива примери в нашата област на работа. И в това направление трябва да вземем решение дали конкретен проект заслужава червена светлина, защото може да има въпроси по отношение на признаването на правителството от организациите на гражданското общество. Но това, което правим е да търсим начини по които да оправдаем това и да въведем необходимите корективни действия. Много благодаря че отново ми разяснихте системата с светофара. Разбрах я. Благодаря. Аз не съм привърженик на бюджетната помощ и след толкова години все още не ми е ясно защо някои толкова много я харесват, но а, смятам, че амбицията, оптимизмът са много хубави качества, но според мен вашите цели се дефинират от специалисти и след като се оказва, че една четвърт от проектите са проблемни, ми се ще да се поработи върху е, намирането на по-реалистични цели, а не да се работи с хора, които не си разбират от работата. Значи, поздравявам ви за амбицията и оптимизма, но смятам, че фактът, е, че има една четвърт проблемни проекти, е сериозен. А, сега, една стъпка напред вече е това, че знаем, че една четвърта от проектите са лоши. Така че за нас е добре системата да продължава да се развива, за да се види какво не работи и да се предприемат мерки. Оставаме с впечатлението, че докладването и приемането на докладите представляват успех, така че сме на добър път. Искам да ви благодаря за този диалог и сега не ви заплашвам, само ви казвам, че отново ще се видим. А, ние самите анализираме вашата преценка и вашите доклади. А, аз самата съм ги анализирала и смятам, че правилно решавате проблемите. А, благодаря ви много. Искам да ви помоля да не се отпускате, защото ако се отпуснете, нищо няма да стане. Ние сме не, няма нужда да... Пред посланниците можете да обявите нас за жертвени агнета. Нямаме нищо против, просто ни трябват по-добри резултати. 60% репер. Проявяваме разбиране, обаче все пак има още какво да се желае. Благодаря ви за това, че дойдохте. Благодаря ви за положените усилия. Благодаря ви от сърце, защото наистина чудесно сте свършили работата си. С това приключваме по тази точка от дневния ред и преминаваме към осма точка. Политика на комисията в областта на сградния фонд в Люксембург. Добре дошла на колегата Холмайер. Тя е от бюджетната комисия и докладва по сградния фонд също така а, искам да поздравя сред нас шефа на ОИЛ. Благодаря ви, че дойдохте. Сега давам думата на колегата Холмайер, за да представи един малко необичайен проект. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, нямах намерение да ви представям проекта в цялост. По-скоро искам да кажа някои неща по отношение на един сграден проект, който ми направи впечатление в един от трактовете на Дросбах, сградата Дросбах Става въпрос за следното. В Люксембург се налага да вземем под найем сграден фонд, който е и склад, където има и складове, и работилници, и, и други е, тъй като до сегашните така складови наличности, до, до сегашната дейност като склад е водила до рискове в, съответ, в връзка с сигурността, пожароопасността и така нататък. Изобщо не беше много сигурно за комисията в сградата Жан Моне. За това решихме да се преместим в сградата Дросбах. Тя не беше най-благоприятната оферта, но все пак нямаше какво да правим. Още повече, че в предишната сграда имаше пожароопасност. Разгледахме обаче структурите и се натъкнахме на някои така необичайни моменти, които според мен през 2017 година не би трябвало да се са на лице. Например, научихме, че се складират кафе, ориз, дълготрайни хранителни продукти. Попитахме защо става така. Отговориха ни, че се покриват ежедневните нужди. Аз си мислех, че в днешно време доставките се правят краткосрочно. Да, трябва да има някакви складови наличници, наличности, но не и дългосрочно. Печатниците в сградата. Няма синергия между институциите. Бях въобще а, а, изненадана, че институциите възлагат а, за печат съвсем отделно една от друга, и когато продължихме да ровим и да питаме, все повече се избистреше идеята, че в крайна сметка начинът на складиране, начина на логистично управление, начина на управление на печатарската дейност не съответстват на 21 век. Така че структурата трябва да се промени, но времето беше твърде кратко, за да дадем конкретен план. Но трябва да се постигне много повече синергия между институциите. Там е и съда, и Европейския парламент, и Сметната палата, и и комисията, т.е. всички институции са под един покрив. И когато се възлага материал за печат, не виждам защо всяка институция отделно да печата едно и също нещо. В този смисъл казвам, че може да има синергийни ефекти. Що се отнася до складовете, питам се защо толкова много неща се складират за толкова дълго. На времето ни бяха казали, че има дълготрайни складови личности, които се е, изразходват малко по малко. Такава система имаше през 70-те години. Тогава се така трупаха личности брашно, ориз и други. Но в днешно време никой не го прави вече. За кафето и чая също им си има логистични системи, които осигуряват краткосрочно снабдяване и предоставяне. По в някои отношения се питам дали е, не можем да възлагаме и на външни изпълнители, дали институцията има за задача сама да осигурява, примерно, складовете си на личности. Но нямахме време да анализираме а, е, из основи нещата, това излязохме с становище, в което молим да се разгледа структурата и становище, в което препоръчваме да се изпразни сградата Дроспах и да се извърши преместване в основната сграда. Сега е, не, никого не обвинявам за факта, че Люксембург не предлага достатъчно възможности за избор на сграден фонд, но ако има такива, има някакво предложение, трябва да се реализира и да се търсят допълнителни пътища, защото разходите в момента никак не са незначителни и ние ги плащаме. Това са общи разходи за временно решение, заедно с производствени разходи по поддръжба са 1,75 милиона годишно. И след като тук влизат складове и работилници, и те е, така, и на тях се пада доста сериозен е, дял, ще помоля OIL да промени структурите и да ги приспособи към е, модерните ни времена. Сега възниква въпроса дали комисията знае повече от нас. Добре, че има нейн представител, той има дума. Благодаря, госпожо председател. Вероятно ще ми позволите да дам малко фонова информация, която е доста комплексна по отношение на сградния фонд в Люксембург. Както знаете, трябва да напуснем сградата Жан Моне заради наличието на азбест – това означаваше, че на 15 юли 2014 година колегиума на комисарите взе решение, което беше предоставено и на бюджетните служби. Трябваше да намерим сгради, складове, заседателни зали, където да се преместят 1600 служители, което наистина не е част от нормалната ни дейност. По отношение на сградите за складиране, това, което споменахте, когато напуснахме сградата, имахме повече от 7000 квадратни метра площ за съхранение, складиране. Тази площ беше намалена с а, оглед на рационализиране и това, което а, получихме беше 3500 квадратни метра площа за складиране. И и имаше информация от март 2015 година към бюджетните власти по тази тема. Това не е ново запитване, а продължение на това да се търсят допълнителни площи, които да бъдат предоставени като информация. В края на май месец тази година напуснахме окончателно сградата Жан Моне, върнахме ключа на собственика й и така тази сграда, в която се помещавахме над 40 години, вече не сме, с което наложи определени преорганизации. Например, трябваше да пренасочим 28 е, милиарда. Je fais ici allusion. 28 000 извинете, е, които бяха по, в нашето помещение за складиране. А, и цялото оборудване бе върнато на изпълнителите, доставчиците на услуги. Сега използваме само външни изпълнители. в всички помещения за складиране, с които комисията разполагаше до сега и ще разполага, когато подпише договора за сградата Дрозбах. Помещението, където се печатат документите, така наречения принт шоп, ще е само 9% от общата площ други е, места са около 7%. Имаме също така места за складиране, складиране на а, оборудване и немалък процент е посветен на информационните технологии и определени лаборатории, които Генерална дирекция информационни технологии използва. тази реорганизация отне няколко етапа и накрая решихме, че трябва да наймем допълнителни помещения в сградата Дрозбах. Относно синергиите, този въпрос е много важен. Такива вече има в Люксембург. Търсим и други възможности за взаимодействие, например с службата за публикации – в момента водим преговори с тях, за да видим как в бъдеще когато вече е готова новата сграда Жан Моне, така наречената Жан Моне 2, да може печатането до тогава да става в службата по публикации. Между другото, това е един междуинституционен подход, тъй като тя ще предложи услугите си и на други европейски институции, базирани в Люксембург. Освен това, относно други е, синергии, от няколко години работим с други партньори, като, като детски ясли и детски градини. Работим и в сферата на сигурността, където наскоро предложихме създаването на център за сканиране на превозни средства за всички институции. Мисля, че с този отговор отговорих на първоначалните ви въпроси и съм на разположение за следващи. Благодаря ви. Не сме запознати отблизо с ситуацията в Люксембург, затова с най-голямо удоволствие включих тази точка в дневния ред, така да се каже, да се научим сега, първия въпрос. Защо през 2014 година сме предположили, че през 2017 ще има готова сграда, а тя не е готова? И все още не схващам, защо се складират хранителни продукти. Колегата Холмайер също искаше да каже нещо. Исках да кажа, че много се радвам, че службата за публикации се старае да постига синергиен ефект и да координира дейността си по-добре. Но искам да попитам следното. А, например, когато попитахме за печатницата, ни казаха, че не можело да се използва парламентарната а, печатница, защото служителите от комисията не, нямали достъп до машините на Европейския парламент, имало някакви юридически пречки, гражданска отговорност и не знам какво си. Така че смятам, че трябва да се оптимират, меко казано, възможностите за, за, за, за синергии. Те са огромни печатни машини няма да ги изреждам, но не са последни модели, не са върха на техниката. Някои от тях даже имат известна антикварна стойност. Те си работят, но не съответстват на днешните стандарти за печат. И след като там има служба за публикации, е разумно да се помисли дали да не се обединят печа, дейностите по печата, като се оборудва адекватно печатницата. Що се отнася до сградата Жан Моне, Внимателно ще кажа, че тази година Европейската комисия ни каза, че нещата вървели по график, което си беше погрешна информация. И аз казах на комисаря, че такива фалшиви информации водят до недоверие от страна на парламента. По-скоро трябва да ни обясните защо има забавяне и колко ни струва това забавяне, че има увеличение на разходите заради новите разпоредби за сигурност. Защо има такова такова увеличение. Е, както знаете в комисията, не е във ваша полза да е, записвате грешна информация в работен е, документ. Това не допринася за изграждане на доверие. Искам да ви помоля, след като сте започнали да полагате усилия, да се насочите към всички сектори. Не виждам защо трябва да има печатници за различни сектори. Финансовата сфера е много по-деликатна, но въпреки това съчетава дейността си с четоводната сфера, така че възможности за оптимиране има достатъчно, за да станем по-добри и по-бързи. И а, сега а, сериозен проблем е това складиране на, на, на кафе и ориз и брашно. Ами, че, извинявайте, ама и ресторантите в днешно време не складират такива хранителни продукти за дълго време? Защо се складира вода? Защо кондензирано мляко? Еми в днешно време тези неща могат да се доставят ми, минимум два пъти седмично, а, дори и, а, е, с, а, е, и по-често. Така че настоятелно моля за подобряване на структурите и при адаптирането и към днешните времена. Merci. Bon, ce qui concerne les produits... Благодаря. По отношение складирането на хранителни продукти, вече отговорих на това има минимално количество. Имаме 6 е, е, служби е, за столове на самообслужване, така че така или иначе това складиране отнема много на хранителни продукти, отнема много малко от общото пространство за склониране. По отношение на синергиите, много искаме да има още такива. Важно е да работим заедно с всички институции в тази насока, защото това е наш общ интерес и действително имаше трудности при използването на помещения на Европейския парламент. Тук водещ преговорите е службата по публикации и се надяваме възможно най-бързо да се стигнат до решения, да се стигне до решения за ползотворни синергии, към които сме отворени. По отношение на закъснението по сградата Жан Моне. края на миналата година, на началото на тази, бяха получени искания за засилване на сигурността, които бяха взети предвид от архитектското бюро, което отговаря за изграждането на новата сграда. Трябва да припомня, че комисията не е изпълнител на тази сграда, а администрацията на публичния сграден фонд на Люксембург отговаря за това. Разбира се, ние работим с тази администрация в тясно сътрудничество, както и с архитектското бюро. Те про Анализирането на тези допълнителни изисквания за сигурност наложи закъснения от около 6 месеца. И в началото на до година ще можем да предприемем действия, защото в края на тази година ще бъде готов окончателния проект на сградата, където се вземат предвид новите изисквания и разходите. В края на лятото бе е, готов анализа на новите изисквания, следователно не можахме да отправим към бюджетния орган новите разноски. Между другото, поръчката за терасирането също регистрира закъснения, където трябваше да се изкопае съответния изкуп за новата сграда. Да, пров... да ли, госпожо председател? Възнамеряваме февруари до година да изготвим доклад, за да няма недоразумение по отношение на този проект. Le bâtiment Jean Monnet Когато стане готова новата сграда Жан Моне, тя ще има междуинституционално отношение, измерение, тъй като ще има библиотека, конферентен център, достъпни за другите институции, както и е, други видове оборудване. Така че това го правим в логиката на една междуинституционална синергия. Благодаря, госпожо председател. По отношение на забавянето на сградата Жан Моне 2, от кога знаете, че ще има такова забавяне и какъв мониторинг осъществявате и как ще се отрази това забавяне, защото това трябва да се отчете и по отношение на найема или просто това е проект, който така е планиран и просто ние не сме наясно и нямаме тази информация. Госпожа Холмайер. Да, наистина смятам, че това са актуални въпроси и от друга страна трябва да имаме предвид прехвърлянето на собствеността от една институция на друга. Смятам, че няма достатъчно голяма яснота. Освен това е намерена и друга сграда, което не е контролирано от наша страна. Ето защо, защо поставих аз този въпрос, защото от 2-3 години се намираме в едно обстоятелство, при което няма как да се приеме тази тази дейност и трябва да се прояви разбиране, защото а, трябваше да се напусне а, сградата Жан Моне и да се предприемат необходимите стъпки по отношение на сградата Дорсбах, но функционирането трябваше да продължи. Но а, от моя страна нямам никаква критика по отношение на тези процедури. Моята критика е насочена към факта, а, че та, тези сгради се използват и за складови помещения. Там се съхраняват хранителни продукти и към днеш днешна дата и ми се струва, че наистина тук се доближаваме до сектора на гастрономията и на ресторантьорството. Може би по-рано това е било удачно като вариант. Имало и такива магазини. през 80-те години е имало такива магазини. Днес дори няма такива магазини за доставки на подобни хранителни продукти и стоки а, а, да се съхраняват а, месеци наред. А, купуват се, съхраняват се месеци наред. А, например, шунка или сирене, мляко. Не, наистина това за мен е смехотворно да се съхранява такива продукти в подо, да се използва такова складово помещение. Наистина да, да се отговаря на вкуса на всеки. А, може би с брашното не стоят нещата точно така, с кафето също, но има много други аспекти, по които не нещата не стоят така. Но сградата Жан Моне трябва достатъчно ясно да кажа, че наистина изходната точка е доста погрешна. Направени са анализи по отношение на сигурността и необходимите промени, които трябва да се внесат в сградата Жан Моне от редица години. И тук нямахме достатъчно информация и парламентът нямаше какво да каже, но това е грешната изходна точка. Така че в това отношение можем да кажем добре, допуснали сме грешка, няма как да бъдем идеални, не сме знаели в началото, нямаше как да излезем с позиция. Това е грешната реакция. Защото наистина трябва да се направят необходимите промени, включително и за тези складови помещения. Такива има и тук в Брюксел и изпълнението на новите строителни стандарти, които трябва да се прилагат. Има необходимите основания за това. Но моля ви, наистина не ни хвърляйте това основание, че не сте знаели в началото. Знаели сте, че не се е знаел достатъчния пълния мащаб, това е така, но така или иначе е, е имало информация за новите планове, в парламента е направено необходимото, в КОН също е имало необходимите стъпки, имало е съответните цифри и дати, така че до средата на годината, до юни, наистина година е, се гарантираше, че всичко върви е, по мед и масло, но за съжаление това не е точно така. И това се отбелязва. Така че, моля ви, наистина не ни подмятайте красиви обяснения, а просто да бъдете открити, откровени и да ни кажете какви са реалните обстоятелства. Е, защото. Е, тези 7% площ наистина сериозно, сериозна стойност 9% също, когато в Люксембург не може да се намери друга сграда. Наистина все пак и моето добро отношение има някакви граници. Така че наистина смятам, че, това, че тези обяснения трябва да бъдат достатъчно ясни. Заповядайте. Благодаря. По отношение на мерките за сигурност в Жан Моне 2, те бяха много внимателно анализирани, защото са силно технически и могат да се отразят на различни е, елементи, като входовете към паркингите и входовете за служителите и за посетители. Тези мерки за сигурност бяха много подробно анализирани от е, е, архитектското студио и чак в края на лятото си дадохме сметка колко ще са големи забавянията. Както вече вече казах, готови сме да изготвим един изчерпателен доклад относно новите срокове и също така в края на годината да видим какви ще са промените в бюджета за новата сграда, защото едва тогава ще знаем подробно каква е разбивката по бюджета. Може би не бяхме предугадили достатъчно рано колко големи ще са забавенията, но това се дължи и на начина за, на организацията на строежа. Още веднъж ще припомня, че за разлика от други подобни недвижими проекти. Този е разделен на много голям брой, брой парцели а, с оглед по-добрия контрол. По отношение на съхранението на хранителни продукти, предлагам на госпожа Холмайер да дойде лично, за да се увери, че става въпрос за доста ограничено явление и разбира се, с удоволствие ще чуем какви са нейните препоръки. И така, 1700 квадратни метра им е по пространството и 880 квадратни метра са офис площите, т.е. наполовина. Т.е. не може да се каже, че тези хора вече нямат възможност за помещения с компютри и така нататък. Два-три месеца могат да се използват помещенията с старото оборудване или пък да се освободи пространство, където сега се съхраняват отпадъци. Така че не разбирам защо са необходимо необходими толкова големи площи. Може ли да обясните още веднъж за какво се използват тези складови помещения? Разбира се. Така, както вече казах, от около 7000 квадратни метра на складово пространство, вече имаме около 3500 квадратни метра. Намалили сме площа, е, като е, се отървахме от старото оборудване и по този начин складовата площ се намали с 72%. И ако съберем всички площи за складове, печатница, столове, е, IT помещения и офиси е, сме е, свели площа от 14 000 квадратни метра на 4 000. По отношение на местата, където се помещават техниците, като големина те са колкото са е, местата за храните. За хранене. Една част от тях са е, е, информационна лаборатория, където се изпитва ново оборудване, нещо, което не може да стане в офисно пространство. По отношение на площа е, за за складиране на хранителни продукти, говорим за 270 квадратни метра, а ще припомня, че цялостната площ в момента е 4050 квадратни метра. Ако желаете, мога да ви изпратя цифрите и писменно. Да, с радост ще получим тези коментари. Госпожа Холмайер, заповядайте. Бих искала наистина да посоча нещо във връзка с тези предложения. Да, съвременното управление на ресторантите може да се разгледа като нещо добро или управлението на съвременните столове, нещо, което и днес с удоволствие правим, но обикновенно не бих очаквала такива коментари, защото дне, към днешна дата момента нямаме такова централно помещение за 6 ресторанта и необходимия персонал, който е необходим и а, транспорта, който е необходим от единия ресторант към другия и състоянието на помещенията, което може би не е необходимо в сравнение с 60-те, 70-те, 80-те години. Трябва да се направи нещо и в тази насока. Моля ви, разгледайте и тази възможна структура. Тези 6 ресторанта а, за това централно помещение в Люксембург за складиране и на а, хранителни продукти трябва да има съвременна логистика, така че моля наистина да помислите и да представите вашите предложения. А, и аз лично съм се запознала, защото през януари бях в Люксембург. И така наистина а, не казахме нищо по отношение на необходимостта, но имаме описаната вече цел – но е наистина необичайно да има такива площи или пък не е така за комисията. Не знам дали това наистина отговаря на тези обстоятелства. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Както казах, в момента правим големи, полагаме големи усилия да намалим общата площ около 4400 души работят в тези изгради. Доста, висок е този, доста висока е тази цифра и на всеки е, се пада по-малко от един квадратен метър е, пространство, складово пространство. Това не са цифри, които да са извън стандартите. Още веднъж ще ви изпратим на вашата комисия цифрите, за да видите на хартия точно какви са пропорциите. Това, което ме притеснява е всъщност защо това е необходимо. Ето защо а, наистина трябва да видим защо друго пространство може да се използва по-добре и дали наистина такива складови помещения са необходими. И тези, които имат интерес от тези помещения, наистина трябва да се изясни защо това е необходимо. Така че наистина ще очакваме вашите писмени коментари и ще се радваме, ако по тези въпроси комисията помисли дали няма как по-добре да се организира цялата тази система. Госпожа Карнбах, моля да ми извините, че не ви видях. Заповядайте. Няма проблем. В тази връзка ще отбележа, че разбирам а, позицията на колегата а, Холмайер, но а, много беше направено и по отношение на а, гражданската защита и при като бедствия, например по отношение на предоставянето на продукти като кафе, чай, брашно и така нататък. Така че имам един въпрос към комисията дали евентуално при тези обстоятелства има някаква идея да се предоставят тези продукти при такива бедствени ситуации за гражданска защита. А, да, може би това трябва да се има предвид и по отношение на състоянието в Люксембург. Заповядайте. Понякога има а, снежни бури, но а, до там стигат природните бедствия ще се радваме, ако тези продукти се осигуряват и за тези над 4000 заети в този сектор. Какво правим сега? Чакаме вашите писмени коментари. Колегата Холмайер ще се запознае с тях и смятам, че наистина тук има много интересен опит в Люксембург, който може да се отрази в нашите доклади. Така че наистина можете да ни дадете и общ преглед за броя на служителите в отделните помещения, служебни помещения в Люксембург, защото никога не сме се занимавали с тази тема, а също така и какви са наймите за отделните сгради за година и на квадратен метър. Мисля, че това ще бъде информация, която ще бъде много важна предвид нашата предстояща работа. Но и за архива това е много много интересна история. Искате ли нещо да кажете като заключение? Разбира се, поемаме ангажимента да ви изпратим цялата информация, която ни поискахте, е, възможно най-подробна. Благодаря. Госпожа Холмайер за заключение. Бих искала още веднъж да се върна на следното. Наистина оценявам усилията, които се полагат и това го установих и в разговорите и това намирам за много добро, но по отношение на новата сграда Жан Моне трябва да се обърне внимание, че трябва да се вземат предвид и решенията на Комисията по бюджетен контрол. Така че когато имате някаква информация да я предоставите на нашата комисия, не само в рамките на работен документ, но и на директен диалог и този марш от 10%, който може да се използва и да ни информирате, в, за да останем в рамките на тези 10%, за да можем да дискутираме този въпрос. Така че моля ви да не забравяте, че съществува такова заключение, такова решение. Моля не забравяйте това. Разбира се, че приветстваме дейността на бюджетната комисия по този въпрос и за нас са много важни документите, които ни предоставяте. С това приключихме тази точка от дневния ред. Благодаря ви. Отново разширихме знанията си и това много ме радва. Стигаме до девета точка от дневния ред по това е специален доклад на Европейската сметна палата, вече беше представен накратко. Става въпрос за помощта за младите земеделски стопани. От страна на Сметната палата тук е Янош Войчеховски, от наша страна госпожа Каденбах. Господин Войчеховски, имате думата. Much, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за това, че ми давате възможност да представя доклада на Европейската сметна палата относно а, помощта на, от Европейския съюз за младите земеделски стопани да се, да се използва, за да се насърчи ефективна приемственост между поколенията. Този доклад е в резултат на одит, който направихме миналата година. Одит, който беше извършен в Европейската комисия и четири държави членки. Държави членки, които са най-големите ползватели на по фондовете за подкрепа на младите земеделски стопани. Тези държави членки са Франция, Испания, Полша и Италия, които използват около 50-60% от всички средства, които се отпускат за младите земеделски стопани. Средствата, които се отпускат за подкрепа на младите земеделски стопани, възлиза на почти 10 милиарда евро в две финансови перспективи. 2007 до 2013 година стоиността беше 3,2 милиарда евро само по стълб 2 за финансовия период 2014 до 2020 година за подкрепата на младите земеделски стопани се отпуска 6,4 милиарда евро. 3,8 в стълб 2 и 2,6 в стълб 1. The, uh, audit question. Одитният въпрос по време на нашия одит беше дали подкрепата на Европейския съюз е добре оформена, за да се премине ефективно към приемственост между поколенията. А, тук приемственост между поколенията е ключовото понятие, защото поколенческата приемственост и обновяването е основната цел – на отпускането на подкрепа за младите земеделски стопани. И Въпросът на този, о, отговорът на този въпрос е не. Не сме постигнали такава приемственост. Европейския съюз отпуска не разходва, а отпуска, защото продължава това отпускане на средства – 10 милиарда евро, но не наблюдаваме приемственост и обновяване на поколенията. Сега ще ви покажа някои данни на презентацията на екраните. Това, което е много важно, е тази графика. На тази графика виждате резултатите по отношение на подкрепата на младите земеделски стопани в периода 2005 до 2013 година. Синята линия показва популацията на млади земеделски стопани. В Европейския съюз тя е намалена в периода от 2005 до 2013 година от 3 милиона и 300 хиляди, но 2 милиона и 300 хиляди. Тоест, загубили сме 1 милион млади земеделски стопани. Разбира се, средната а, територия, собствено са млади земеделски стопани, се е повишила от 19 хектара на 24 хектара. По-нисък брой стопани, по-големи стопанства – но а, територията на стопанствата, които се използват от земеделски стопани, това е статистическа категория, защото това са земеделски стопани, които са под 35 годишна възраст. И а, територията, която се използва от младите земеделски стопани, намалява от 57.7 през 2005 година на 51.9 през 2013 година. Това е общият процес и демонстрираме този проблем, който касае не само младите земеделски стопани, но и касае целия селскостопански сектор в Европа. Губим земеделски стопанства. В периода 2000-2007 2005-2013 година броят на стопанствата в Европейския съюз се намалява от 14,5 на 10,7 милиона стопанства. Загубили сме почти 4 милиона стопанства в рамките на 10 години. Това означава, че губим 400 стопанства годишно и губим 30 000 стопанства на месец и губим 10 000 стопанства на ден. Това е проблемът, който трябва сериозно да се разгледа по време на бъдещите дебати по отношение на общата селскостопанска политика. Колко ще продължава този процес? Какво трябва да се направи, за да се прекрати? Същото въжи и за младите земеделски стопани – защото там броя на стопанства като цяло намалява и общия брой на младите земеделски стопани също намалява. На следващия слайд. Тук на тази графика виждате колко сериозен е този проблем. Сивата линия най-долу показва, процента на младите земеделски стопани сред цялата популация на млади земеделски стопани. 20-21% към днешна дата. 21% от земеделските стопани са млади земеделски стопани под 45 годишна възраст. Същият процент млади хора сред заетите виждате на най-горната линия. 50% които са заети и участието на тази популация за лицата, които са по 45 години. Това е зелената линия. Около 40%. И младите земеделски стопани само 21%. През последните 7 години, финансовия период между 2007-2013 година, участието на младите земеделски стопани в популацията на всички стопани намалява от 21.8% на 20, 20 0,3%. Няма обновяване на поколенията, а положението се влушава. Информацията на този слайд може би не се чете лесно, но аз ще поясня. Това е структура, възрастовата структура в държавите членки, във всички държави членки, възрастовата структура на земеделските стопани – тук виждаме леко подобрение на възрастовата структура само в няколко държави членки. Това са България, Естония, Италия, Словения, Словакия, Полша. И мисля, че това са всички. В останалите има влушено положение, на възрастовата структура. Например, във Франция участието на младите земеделски стопани в цялостната група на земеделски стопани намалява от 32 на 28% в Германия, но Германия – не използва подкрепата за земеделски стопани в периода 2007-2013 година. Германия използва само 2 милиона евро, но популацията на младите земеделски стопани намалява от 36% на 26%. И това показва, че сме изправени пред много сериозен проблем по отношение на възрастовата структура в Европейския съюз, по отношение на младите земеделски стопани. На тази графика, на тази таблица, виждате, че популацията на най-младите земеделски стопани под 35 години има само две държави членки, в които тази група е над 10%. Това са Австрия и Полша. А отдясно виждате информация за популацията на най-възрастните земеделски стопани от 65 години нагоре. И има само три държави членки, в които тази група е по-малко от 10% – Германия, Австрия и Полша но това са държави членки, в които групата от земеделски стопани над 65 години е 40%, а в Португалия е над 50%. Тоест мнозинството земеделски стопани в Португалия са над 65 години. Положението е различно в различните държави членки и това показва, че имаме различни проблеми по отношение на възрастовата структура. Но това е общ проблем за цяла Европа, но има вариации в отделните, между отделните държави членки. Всичко това показва, че трябва да намерим различни решения за отделните държави членки. Политиките трябва да бъдат по-гъвкави, защото положението не е сходно между отделните държави членки. Тук виждате информация за ползвателите на фондовете. Четири държави членки са най-големите Франция, Испания, Полша и Италия, които бяха обект на одит. По отношение на интервенционната логика, важно е, че няма злоупотреби или нередности сред бенефициерите, сред земеделските стопани. Не сме установили злоупотреби и нередности. Но проблемът е свързан с интервенционната логика. В нашия доклад на страница 34 можете да видите и конкретни примери. Например, подпомагането на земеделски стопани, които имат 500 хектара, получават 100 000 евро директни плащания и този стопанин получава допълнително 3 000 евро като млад земеделски стопанин. Добре, подкрепят се младите земеделски стопани, но тук дали има това въздействие върху приемственост между поколенията? Не. Друг пример е следният подкрепа на млади земеделски стопани, които са част от партньорите в компания с 16% собственост, дялово участие в това дружество. Това не е активен земеделски стопани, но той е подкрепен с над 4000 евро. Какво е въздействието върху обновяването на поколенията? Ами няма такова въздействие. И накрая ми се иска да отбележа, че нашите препоръки съвсем накратко Just a moment, because the... Само секунда, ще се спра само на препоръките, няма да представям подробните констатации. На първо място, подобряване на интервенционната логика, като се подсили оценка на потребностите. На второ място, подобряване на целенасочеността на мерките. И на трето, подобряване на мониторинга и системата за оценка. И накрая, благодаря на госпожа Каденбах за подготовката на работния документ. Благодаря за подкрепата за изготвянето на нашите препоръки. Смятам, че с оглед на бъдещите дебати и бъдещата ОСП е изключително важно и след периода след 2020 година да установим интервенционната логика, за да имаме реална приемственост между поколенията, защото в момента разходваме средства, но не наблюдаваме обновяване на поколенията в европейския съвскостопански сектор. Благодаря. Uh, Много ви благодаря. Докладът е изключително качествен и съдържателен, много е важен, за това сме го включили в дневния си ред. като се има предвид неуспехът на програмата за приемственост, наистина трябва да се помисли какво трябва да се направи. Сега има думата госпожа Карин Каденбах. Благодаря на бившия колега Войчеховски, който се явява днес в новото си качество за този пространен доклад и за по-драматично ще ви представя няколко числа преди да пристъпя към препоръките, които бихме искали да се приемат в доклада. Първо, числото на младите, е това, че числото на младите фермери е намаляло от 3,3 на 3,2 милиона, на 2,3 милиона за, а, до 2005 до 2013 година, въпреки мерките и въпреки това, че обработваемите площи са останали със същия размер. В доклада е посочено също така, че ситуацията в отделните държави членки е, са много различни, крайно различни, а ако се задълбочим повече и между регионите има много големи отклонения по принцип аз съм така привърженик, защото е по-лесно за контрола на системите, които не са много, не могат да реагират много гъвкаво. Но точно в този случай, ако искаме наистина да постигнем целта за обновяване на поколенията, че трябва да предприемем мерки, които да решават проблемите на място по конкретен начин Проектостановището ни е, е включено в вашите документи. Смятам, че докладчиците в Сянка и колегите, които се интересуват, вече са се запознали с работния доклад работния документ. Аз се присъединявам към доклада и препоръките на Сметната палата и мога да направя четири допълнения към сега действащите мерки в рамките на ОСП трябва да се оценят всеобхватно всички инструменти и мерки, които могат да бъдат комбинирани и то много задълбочено да се оценят, защото от една страна ни е необходима съпоставимост на ниво Европейски съюз, но трябва да се попитаме и дали а, индикаторите за а, ефективност са логични. И втората ни препоръка, която също е, засяга една много важен въпрос, а именно въпросът за пречките. Кои са пречките в отделните държави членки, които карат младите фермери да не възприемат фермите на възрастното поколение, респективно какво, какво пречи в страната на по-възрастните фермери да предават на младите своите ферми, примерно дали пенсионната система в страната. Освен това, за ОСП, за периода след 2020, законодателството трябва да бъде формулирано така, че да има политически инструменти, които да предписват много ясна интервенционна логика. Колегата Войчаковски вече го каза и мисля, че а, трябва да се вземат предвид следните аспекти. Първо въпросът за пречките, но и преди това може би и въпросът за конкретните потребности на потенциалните нови собственици или основатели на ферми. Географски ли са пречките? А, пречки, свързани с селското стопанство, социално и политически въпроси ли са? Също така трябва да се попитаме кои политически мерки биха могли да се предприемат така, че младите фермери да поемат ферми от по-възрастните. Може би трябва да се помисли и за улеснение на предаването на собствеността. Кои форми са най-добри? видях, има преки плащания, фиксирани суми, различни инструменти за финансиране. Може би трябва целенасочено да се помисли коя финансова мерка за насърчаване е най-добра за конкретна потребност, която сме идентифицирали. Друго нещо, което става ясно и от доклада е, че не достига информация. Т.е. трябва да се предприемат мерки, за да бъдат информирани фермерите за възможностите за, при, е, за приемане, за поемане на собствеността върху ферма, дори по-рано е, за наследяването на фермата по-рано от изтичането на периода. Също така трябва да има конкретна насоченост на мерките в държавите членки, като се прилагат много ясни критерии. Сега се установява, че някои от критериите а, подлежат на известно тълкуване. Също така трябва да помислим конкретно как да направим диференциацията а, и, и, да, и, и да дефинираме младия фермер, така че той да получи целенасочена помощ, т.е. той трябва да отговаря на основните критерии за извършване на селско-стопанска дейност. Освен това са ни необходими по-добри минимални критерии при кандидатстване за проекти, както и трябва да се реши въпросът с адекватното разпределение на бюджетните средства, така че те да бъдат на разположение през целия период, а не да се изчерпят още през първия период е, от програмния, през първия, първата част от програмния период. Четвъртото, за което искам да стане дума, е законодателството в областта на ОСП за периода след 2020 година, които да подобрят системата за мониторинг и оценка. Това са проблеми, на които се натъкваме при в много случаи на финансиране, не само в селското стопанство, а и е, при структурните фондове. Просто нямаме съпоставими индикатори. Що се отнася... Има още един въпрос, който малко излиза извън рамките на доклада, но е важно да го споменем. А, именно, че проблемите, които са посочени тук, са решими не само с стимули от ОПСП. Тези проблеми трябва да се решат в съчетание с други сектори, например регионалното финансиране, социалния сектор, економическия сектор, т.е там, където има селско стопанство, което намалява, което замира, трябва е, местностите, регионите, в които се намират такива замиращи ферми, трябва да се превърнат в региони, които да са привлекателни. Трябват ни и програми, примерно, за партньори в живота на фермерите, които не искат да се занимават точно с фермерска дейност, но имат нужда от заетост в е, селските региони. Просто трябва да направим селските региони по-привлекателни. Мисля, че ако ги направим привлекателни за живот, ще постигнем повече, отколкото ако действаме с чисто финансови стимули, както е в момента. Благодаря. Благодаря ви. Добре дошъл сред нас и на а, председателя на Комисията по селско стопанство. Така, Имаме програма за младите фермери. Сметната палата установява, че тя има неуспех, неуспех а сякаш за да ги възнагради, парламентът е предвидил 34 милиона допълнително за младите фермери за до година. Какво да правим? Мисля, че трябва много сериозно да приемаме докладите на сметната пиле, а, палата и че трябва да помисли много добре какво точно трябва да се направи, ама конкретно, за да има обновяване на поколенията. В момента е, програмите за младите фермери са нещо като програми за дотиране, за субсидиране на млади фермери. Чисто субсидиращи програми. Е, никой не мисли, например, за облагането им. Ако продължаваме по същия път, дискредитираме а, програмите в областта на селското стопанство. Колегата Шмидт. Повечето неща бяха казани от колегата Каденбах и нашата председателка. Искам само да добавя аз съм голям привърженик на понятието анализ на потребностите. И ако не анализираме потребностите на младите фермери, ще продължаваме да наливаме едни пари някъде, без да знаем дали ги наливаме на правилното място и дали има някакъв ефект от тях. Дали някои млади фермери не получават двойни и тройни субсидии, докато други, на които биха се полагали, не се отпускат такива. Например, трябва да има информация за доходите на младите фермери, доколко са рентабилни предприятията, каква е квотата на приемственост между поколенията. От сега искам да попитам комисията, например, как обяснява факта, че не се извършва анализ на потребностите преди да се а, разпределят средствата. И други противоречия намира. Как парите от първия стълб могат да насърчават приемствеността между поколенията, след като пари по този стълб могат да се ползват едва след като вече си притежател на селско-стопанско предприятие. Освен това се казва, че в някой, никоя от а, а, държавите членки компетентните органи нямат а, поглед върху това какви помощи се отпускат на фермерите от Европейския съюз и какви от националния бюджет. Значи тези неща трябва да се анализират преди да се предприеме каквото и да било. Също така искам да попитам какви са, а, дали не могат да се прилагат по-добре критериите за допустимост по втория стълб, защото наистина си струва да се подпомагат само наистина добрите проекти. Не може повече да се, документите да се обработват по реда на тяхното постъпване и като свършат парите, свършили са и толкова. Тоест, трябва страшно много информация още да ни се даде, за да можем да е, направим някакви препоръки за подобряване на положението. Така че призовавам Сметната палата да бъде още настоятелна, призовавам и комисията да предоставя съответната информация и да проверява къде отиват отпусканите средства. Колегата Сабама. Thank you, Chair. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Войчеховски и представителя на Сметната палата за това, че направи е, едно е, представяне на добре структурирания и ясен доклад. Предложихте много ясни констатации и препоръки. Благодаря и на докладчика госпожа Каденбах. Мога да се съглася с почти всичко казано от вас. Сега обсъждаме младите земеделски стопани. Това е много важен въпрос защото в някои от държавите е, членки с а, значително земеделие се наблюдава бързо застаряване на земеделските стопани. И е ясно защо младите хора не искат да се захванат с тази много тежка работа, независимо от милионите и дори милиарди, които е, вливаме в е, този сектор, сектор, но тази работа не носи огромно удовлетворение в крайна сметка. По отношение на европейските политики в тази насока, мога да кажа, че основната политика е била полезна в, по време на десетилетия, но е неразбираемо е защо през 2017 година имаме още тази система, която съществува. Говоря за първия стълб. И ако се позова конкретно на доклада на Сметната палата, то няма никакъв смисъл от това. Няма обща оценка а, за младите фермери, но това не засяга само тях, а и цялостния първи стълб имаме прекомерно много стандарти. Целта тук не отразява общата цел за насърчаване на приемственост между поколенията. И като цяло се, нуждаем от а, значително. А, от огромна промяна в а, първия стълб в рамките на реформата на ОСП. От доста време след тази ситуация и сега предвид многогодишната финансова рамка след Брекзит е крайно време да се предприемат действия. Не казвам, че това трябва да доведе до значителни урязвания на ОСП, но парите, които ще даваме, трябва да се разходват по-отговорно и резултатите от това да се доказват. И ако не виждаме на лице резултатите от субсидиите за млади и стопани, защото за тях се дават милиони годишно, трябва да пренасочим средствата. И ако правилно съм разбрал информацията, много интересни неща предстоят да се предложат. Искам на този етап да попитам комисията дали според нея има смисъл да се внесе коренна промяна в взаимодействието между първи и втори стълб в държавите членки – и дали смята, че държавите членки трябва да могат и те да решават как по-ефективно да се разходват средствата, като същевременно имаме по-солидни критерии за доказване на резултатите, включително и предварително. Така че уравнението изглежда по същия начин, постоянно говорим за него, когато става, стане дума за европейския бюджет, но трябва да се вземат предвид редица фактори. а не само един от тях. Един от проблемите, когато стане дума за европейския бюджет, е, че често имаме склонност да работим на парче, а не да гледаме на цялостната картина. Така че, по отношение на младите земеделски стопани, да, този въпрос е много важен, но не можем да го разрешим, ако не погледнем цялостната картина, как ще изглежда ОСП след 2020-2030, как ще изискваме да се доказват резултатите и как по най-добър начин да се разходват средствата. Благодаря. Колеги Сикярски, пите. Колегата Сикярски. Myślę, że wszystkim nam e, nasuwa się pytanie. Мисля, че всички ние имаме въпроси. И слушах внимателно господин Войчеховски. И защо възникват тези въпроси? Когато стане дума за тези теми, е, ме питат какво друго можем да направим, какво повече можем да направим. Намираме се в следната ситуация. В настоящата ОСП има няколко основни приоритета. И те са много уместни. Какво обаче е положението на младите стопани? Те се оплакват, че няма достатъчно достъп до земеделска земя, Няма достъп до възможности за инвестиции. И наистина ли е така, че земеделската земя не се използва от земеделските стопани? Оплакват се от концентриране на земите, е, земя, която не притежават те. Другия притежават. Така че Въпросът, който трябва да си зададем тук е каква е причината за това. Може би приходите на земеделските стопани са по-низки от средните и голяма част от тях се, дъл... се дължат на европейски субсидии. На второ място трябва да вземем предвид качеството на живот. Тук стои въпроса и за инфраструктурата в селските райони. Ясно е, че в новите държави членки Селскостопанската инфраструктура в тези е, райони е, е по-слабо развита. Но пък в тези страни младите хора все още имат интерес да се захванат с земеделие. Друг въпрос е самия труд, особено когато става въпрос за животновъди. Този труд е много тежък. Работи се е, много часове на седмица а има и външни фактори, които да вземем предвид. Във всички държави има концентрация на селскостопанските земи. И моята страна не е изключение – между другото, в момента е, излизаме напълно от европейския селскостопански модел, с който се гордеехме години наред. Как да разрешим проблема? Повече концентрация, повече е, инвестиции ли да има, за да се запазят приходите, но по този начин ще изоставим напълно е, селскостопанския ни модел. Благодаря. Колегата Фланеган. Благодаря много. Това беше един изключително интересен доклад. Информацията за нас е много важна, когато оформяме политиките. Е, когато се харчат много пари, а няма приемственост между поколенията, трябва да се притесняваме. Още повече, че е, много внимателно ще се гледа как ще се разходва европейския бюджет, предвид напускането на Обединеното кралство. Бюджета ще бъде намален като цяло. Има натиск да се влагат повече средства в отбрана. И доклади като този са отлични, но не бива да отстрелваме този, който ни дава информацията. И е, много често може да се чуят докумен... доводи да се спрат парите за тази сфера, а не ми се ще това да се случва. Едно от положителните неща тук е, че аз лично мога да се съглася с хора от политически групи като ЕНП, които е, редовно казват, е, че парите не са добре разпределени, че не се разпределят между бенефициерите. Можем да а, говорим по много сложен начин, но можем да говорим и по-семпло. А, ако вие сте фризьор или дърводелец или каквато и да е вашата професия, ако знаете, че когато утре отидете на работа, парите, които се е, разходват за вашата работа, ще са. Е, парите, които ще изхарчите, за да си свършите работа, няма да са по-малко от парите, които ще получите като заплащане, тогава няма да отидете на работа. Разбира се, е, същото въжи и за земеделските стопани. Те имат цена за тяхната продукция. Разбира се, Европейския съюз дава финансова подкрепа, но трябва тя да е структурирана. Трябва законодателна подкрепа, за да се борим срещу огромните наднационални е, компании, които са търговски и притискат с селскостопанските стопанските производители, които са в началото на веригата. Също така има хора, които вече се занимават с земеделие, но искат да изоставят тази дейност, но пък не могат да го направят, не могат и да си го позволят. Нещо трябва да се направи и тук. Но откакто е изготвен този доклад, има някои промени и също така председателя на земе... Е, Комисията по земеделие ще ви каже, че работим по пакета Омнибус и има мерки специално за младите земеделски стопани, за да може в крайна сметка да се предостави по-висока цена за тяхната продукция. Интересуваме мнението на комисията и на сметната палата за това, че Изготвили сме мерки за младите е, стопани, е, за да може те да получават подкрепа в пълните 5 години от програмата. И в една страна като Ирландия, има ситуация, в която фермерите не получават надбавките за целите 5 години. Това е решено и, и това със сигурност няма да им помогне. Какво смята комисията и сметната палата за държави, в които системата не работи много добре а, и включително и страната, от която идвам аз? Защото ние се стремим а, да. В Ирландия има опити да се избегне плащането на пари за младите земеделци. По отношение на Омнибус е свършена чудесна работа. Разбира се, когато това послание стане обществено достояние, ще има много проблеми, защото в противен случай парите за земеделие не достигат до производителите. Колеги Франка, питам. <clears throat> Eh, Господин Салафранка, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и за доклада на Сметната палата и за работния документ на госпожа Каденбах. Мисля, че в доклада е направен изключително интересен анализ на резултатите от сега провежданата селско-стопанска политика и то в един от специфичните и сектори, а именно обновяване на поколенията. Числата, посочени в доклада, говорят за драматично намаляване на броя на селските стопани, не само на младите хора сред тях, а и на фермерите изобщо. От 10,7 е, милиона е, на 500 хиляди мисля, че трябва да си зададем въпрос във връзка с ефективността на плащанията в рамките на ОСП, защото целта трябва да бъде младите хора да желаят и занапред да се занимават с селско стопанство. В доклада на Сметната палата се казва, че няма успех в това отношение не бива да забравяме и контекста, все пак и демографската ситуа... ситуация в Европа. Имаме зелена книга за демографската ситуация и сме единствения континент, който ще бъде с 40 милиона души по-малко 35 до 40 милиона души по-малко населен през следващото столетие. Същевременно трябва да постигнем поставената цел, а именно младите фермери да остават да работят в сектора. Както казах, и представителя на комуни... комисията за нас е решаващ европейският модел. А, анализът на, на качеството на въздуха, на водата, на почвите. Това са цели, които трябва да постигнем. защото все пак се харчат много средства за постигането на цели, които всъщност никога не се достигат. Казва това на базата на числата подадени от Сметната палата. А що се отнася до позицията на нашия докладчик, съгласен съм с четвърта точка от неговия анализ, а именно за подобряването на системата за мониторинг и оценка при разпределянето на всички онези фондове, които могат да засегнат дейността на младите фермери. Това, което остава неясно за мен, е записаното в връзка с сравнението между разходите и ползите от проектите. Това ли е единственият аспект, който трябва да се взема предвид? Затова искам да попитам комисията дали в хода на реформата на ОСП се предвиждат и други механизми, които да отчетат слабостите, които посочва Сметната палата, защото ОСП от своето начало до днес е претърпяла небивало развитие на времето основният критерий беше да подобрим приходите на европейските фермери, но междувременно се промениха толкова много неща. Ето вчера, например, разговаряхме с председателя на Сметната палата за целите за периода след 2018 година. Не бих казал, че проблемите, за които говорим днес, са а, маловажни. Просто трябва да определим своите приоритети и да направим своя избор. Но според мен ОСП трябва да остане важен за приоритет за ОСП, макар че трябва да се е, отчете неимоверната промяна в параметрите на ОСП. Имаме е, много дълбока глобализация трябва да помислим, разбира се, за подкрепа на младите фермери, но от друга страна трябва да гарантираме ефективност на разходите, които извършва Европейския съюз. За да осигурим бъдещето на фермерите в младите хора, трябва да предприемем съответните конкретни мерки. Мисля, че дискусията, която водим е много важна и излиза извън рамките на проблематиката, свързана с с младите селски стопани. И е много важно да проведем този разговор, защото тук става дума не за друго, а за реформа на ОСП. Трябва да видим как да спасим най-важното от досегашната ОСП, но и как да въведем а, новите неща, които ще допринесат за повече ефективност и да се доближаваме повече до целите си, отколкото до сега. Това исках да кажа за тази изключително важна и актуална тема. От името на комисията ще говори госпожа Борижо. Заповядайте. Е, Госпожо председател, госпожо Каденбах, господин Войчеховски, уважаеми членове на комисията, дами и господа. На първо място благодаря ви за възможността за тази размяна на мнения по проекто работния документ за специалния доклад на Сметната палата за младите земеделски стопани. Комисията споделя мнението на Сметната палата, а именно – че ефективната подкрепа за младите фермери е жизненно важна за устойчивостта на земеделието. Това трябва да има централно място в нашите политики. По време на последната реформа на ОСП се обърна сериозно внимание на този въпрос и приложното поле на инструмента за развитие на селското селските райони бе увеличен и така бе създаден за първи път в първия стълб механизъм за подкрепа на младите земеделски стопани. Той съществува от 2015 година и още не сме имали възможност да погледнем какви са ефектите от него, особено в сферата на приемственост между поколенията. Редица от вас споменаха, че в земеделието приемствеността между поколенията е един сложен и дългосрочен процес. Той не зависи само от е, ОСП. Не бива да го гледаме отделно от економическата ситуация, структурното развитие на сектора, както и е, развитието на националното и регионалното законодателство. Важен е достъпа до земя, както и всичко свързано с него, като например решенията за прехвърляне на земя от по-старите земеделски стопани. По отношение на инструмента за подкрепа на младите стопани, той бе въведен в последната реформа на ОСП, където се дават допълнителни помощи за млади фермери е, които поемат ново стопанство от първата до петата година на работата им в това стопанство. Нещо, което сме казвали многократно е, че не само не трябва да гледаме само на плащанията за младите фермери, защото има основна подкрепа, субсидии, има и надбавка към нега, но трябва да се гледат цялостните субсидии по първи и втори стълб, за, които младите фермери получават, както и подкрепата съгласно национална политика. В инструмента и в областта на развитието на селските райони в доклада се говори за подкрепа специално за установяването на млади фермери, на тяхната дейност, като подкрепата е разнообразна, включва схеми за предаване на познания, различни видове услуги за управление на стопанството и инвестиции в активи и сътрудничество. В настоящия програмен период 2014 2020 година ще се планира да се подкрепят 170 хиляди млади стопани. Както обаче вече казах, ефекта на тази политика върху приемствеността между поколенията трябва да се разглежда по един всеобхватен и дългосрочен начин. Освен това е необходимо да направим една цялостна оценка на въздействието на ОСП върху приемствеността между, коли... между поколенията. Комисията ще започне тази оценка в края на 2017 година. Освен това, на 20... 29 ноември комисията ще приеме съобщение за бъдещето на хранителните продукти и земеделието, където ще се обърне голямо внимание на значението на приемствеността между поколенията и това да се предприемат целенасочени действия. Подчертава се ролята на държавите членки и съвместяването на различни инструменти по първи и втори стълб. Също така се обхваща и фокуса върху резултатността. Депутатите поставиха няколко конкретни въпроса. Първо, слабата оценка на потребностите. По отношение на първия стълб, подкрепата за доходите е обща по характер. Разбира се, се обръща голямо внимание на упростяването, И тук се следва логиката по плащ... на плащанията по първи е, стълб, по простени плащания и годишни плащания. 7 милиона е, стопани са бенефициери по мерките тук и идеята не беше да се проверяват потребностите, нуждата от е, доходи на всеки отделен стопанин, а да се гледа по-общо и ефекта върху економиката. Също така се създаде система за подбор на проекти в първия стълб. Ще се обърне повече внимание в бъдеще на тази система. Във втория стълб държавите членки също имат много голяма роля за земеделието, защото те разполагат с инф... най-точната информация за изготвянето на този анализ на потребностите и познават какви са инструментите и възможностите на местно равнище. В развитието на селските райони целенасочеността на подкрепата за младите е, стопани се базира на конкретни критерии. Комисията предоставя насоки, консултира държавите членки, но разбира се, правилото за оценка на нуждите е, е нещо, което се прилага от държавите членки. Бе засегнат и регламента Омнибус. Това не е правилното място да обсъдим тази тема, но господин Фланаган го споменам. Подкрепата е налична за 5 години за всички млади стопани. Благодаря, госпожо председател. Yeah, благодаря. Не разбрах какъв е плана на комисията това да се промени. Не разбрах какво се прави в момента предвид констатациите на Сметната палата и смятам, че наистина е несправедливо моля, не го взимайте това лично като ръководител на отдел, защото тук наистина не стана ясно каква, как ще се постъпи коректно по отношение на тази политика до момента. И наистина да има два, две възможности. Или да продължим от тук и да поканим генералния директор и да включим темата отново в дневния ред, и да, или да продължим просто така, но това няма как да ни успокои. Моля, не го взимайте лично, но смятам, че е несправедливо това така да продължава. По, по отношение на една такава ситуация и да остане подобна отговорност. Може би наистина трябва да включим темата отново в дневния ред и да проведем тази дискусия с генералния директор. Госпожо Каденбах, заповядайте. Благодаря. Аз подкрепям предложението на председателя, защото се опасявам от две неща. От една страна се опасявам, че, както стана ясно днес, ще няма да се гарантират тези а, допълнителни насоки и няма да се разходват а, целесообразно допълнителните средства, които са отделени за отделните направления. И това, а, за това се присъединявам към предложението на госпожа Гресле, и, защото оставяме с впечатление, че всичко е наред и нищо не трябва да се променя. Целите на ОСП в бъдеще трябва наистина да бъдат качествени продукти и устойчиви устойчиво производство, но също така и разумното правомерно разходване на средства. Трябва да се гарантира конкуренцията спрямо производство от други сектори, но всичко трябва да следва а, принципа, че всяко евро наистина се разходва по възможно най-удачния начин. А това, тази констатация не излиза от това писмо и от този доклад. А, можем да обсъдим темата и с комисар Хоган, а, за да изложим и нашата позиция. Благодаря за вашите констатации и коментари. И господин Войчаковски за заключителни думи. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички членове на Европейския парламент, на госпожа Шмидт, господин Фланеган, господин Салафранка, представителите на комисията. Съвсем накратко, имаше един въпрос, който беше повдигнат в хода на дискусията, а именно проблема с оценката. Днес след обяд аз ще представя Следващия доклад на Сметната палата за програмата за развитие на селските райони, защото това е ключов въпрос. Програмирането на отделните части на програмата за развитие на селските райони. прекалено късно, по-малко, по-малко мащабни са резултатите, към които са ориентирани. И може би прекалено късно защото сега започваме дискусията за бъдещето на ОСП, но нямаме никаква оценка за проведената до тук политика. Този доклад ще се представи днес след обяд и там става ясно, че през 2017 година само 10% от програмата за развитие на селските райони за този период е разходвана. Преди 7 години то става въпрос за 17%, сега за 10%. Започваме планирането на бъдещето, но нямаме оценка на предишния период на изпълнение. По отношение на бариерите, пречките, госпожа Каденбах засегна този въпрос. Основната пречка е достъпа до земя. Имаше въпросник, който беше разпратен до младите земеделски стопани и това беше най-основният въпрос – достъпа до земя. И последния въпрос моля, не тълкувайте нашия доклад, че предлагаме да се намалят субсидиите за земеделските стопани. Аз съм последният, който би казал, че а, това е така. Земеделския сектор се нуждае от подкрепа, но това трябва да бъде по-добре целенасочено, за да има реални резултати младите земеделски стопани и техния проблем. Това не се свежда само за, до финансовата подкрепа. Имате право, наистина има много други а, решения, които могат да бъдат намерени, за да се разреши проблема, свързан с приемствеността между поколенията. Това е комплексен въпрос, не само по отношение на финансовата подкрепа. И още едно изречение накрая. Уважаеми госпожи и господа, в селскостопанския сектор трябва да имаме една дългосрочна визия. Не за 7 години, а за 27 години. Колко стопанства в бъдеще ще се обхващат? Защото имаме намаление на стопанствата. Колко стопанства, колко големи стопанства ще се развиват? А, на промишлено, на индустриално ниво ли ще бъдат те? Това е избор за политиката. Но планирането на общата политика трябва да се води от една дългосрочна визия, не само предвид следните, идните 7 години. Благодаря ви отново за тази възможност да представя доклада. Благодаря. Колегата Аяла съвсем накратко. Благодаря ви. Ще се върна на това, което чухме от господин Войчеховски – Бих искала да попитам дали Сметната палата е провела задълбочено проучване за това какво се случва във всяка държава членка и всеки регион за достъпа до земя, предаването на земя между различните поколения, историческите развития, защото използването на нови земи зависи от редица законодателни актове, които наистина са доста специ... специфични спрямо системата, която съществува. Тук визирам Гърция, например. Така че дали има такъв анализ между отделните страни, защото ситуацията е корено различна. Това не е въпрос, който е обект на одит вътрешното законодателство не е тема, която подлежеше на одит в нашия одит, но съм напълно съгласен, че това е изключително важен въпрос. Достъпът до земя Това не е информация от одита, но в моята родина, Полша, последния път, когато имаше законодателни промени, се въведе лимит за възможността да се закупува земя от лица, които не са земеделски стопани. Тоест имаше преференции за земеделските стопани. Но това е просто един пример. Това е въпрос, който не беше част от одита, защото вътрешното законодателство не е тема на нашия одит. Благодаря. И така ще проведем дискусии с комисаря по темата. Госпожо Каденбах, искате ли отново от думата? С това приключваме тази точка и откритата част на заседанието. Благодаря на всички участници в дискусията. А, наистина ще ви помоля да тези, които не могат да присъстват, нямат правото да присъстват в залата, да я напуснат. Преминаваме към следващата част от заседанието при закрити врата.